Colleagues, uh, we have a topical debate situation. Уважаеми колеги, имаме тематично разискване по положението в Нигерия и бих искал да приветствам с добре дошъл кардинал Джон Орлофини Аекан, който е кардинал на Рим-католическата църква и архиепископ на Абуджа. Вашата страна е третата най-населена в света. и през последните десетилетия беше обект на няколко, на няколко последователни военни конфликта, основаващи се на религиозни различия, етнически различия, както и достъпа до петролните ресурси в страната. В момента основната заплаха идва от насилието на военните фундаменталистически мусулмански групи в северната част на страната. Конституцията гарантира свобода на вероисповеданието, но 12 щата от, от северната част на страната където преобладава мисулманското население, са въвели шарията като законодателство. Връзката с някои от тези мусулмански групировки е установена тяхната връзка, извинете, с Ал-Кайда в Магреб. Има също така и данни за а, криминални престъпления, като например а, убийства извън съдебната система и други проблеми в северната част на страната са безработицата и ниското равнище на развитие. предизборната кампания за изборите през 2015 година са белязани от разделение север-юг, което допълнително влушава трудната политическа ситуация. Надявам се да ни дадете възможност по-добре да разберем положението в Нигерия, както и да ни кажете какво очаквате за бъдещето на страната. Благодаря ви за присъствието и с удоволствие ще, ще чуем вашето мнение. Thank you very much. Много ви благодаря. Господин председател, най-напред бих искал да благодаря на организаторите, които ми дадоха възможност да се откажа, да се изкажа пред вашата комисия. но преди всичко бих искала да благодаря на вашата комисия, че намери време да ме покани и да ме изслуша. Наясно съм, че Европейският съюз, както и държавите членки, които го съставляват, разполага със свои собствени източници на информация за моята страна Нигерия. И мога да отбележа, че краткото представяне, което току-що прочетохте, ясно показва колко добре сте осведомени както за проблемите, така и за перспективите пред моята страна. По този начин по-смело мога да продължа нататък. Наясно съм, че в от държавите членки имат посолства в Абуджа. Европейския съюз също има своето представителство в нашата столица. Срещал съм се с вашите представители и сме обменяли важна информация, поне на официално равнище. Наясно съм също така, че световните медии отразяват случващото се в Нигерия, макар че за нещастие световните медии най-често се съсредоточават върху нашите проблеми и не споменават нищо за усилията, които ние полагаме за разрешаването им. За да се възползвам възможно най-добре от отреденото ми време, бих искал в рамките на 7 до 10 минути да ви представя гледната точка на един религиозен водач, в частност на католичес, един католически архиепископ, който е живял в Нигерия много години и който е бил свидетел на нашата борба и на всичките ни усилия да се справим с променящите се обстоятелства и с различните предизвикателства, пред които е изправена нашата страна. Още веднъж държа да уточня. Нигерия, в Нигерия има религиозно разнообразие. Приблизително 50% от жителите ни са християни, а другите половина са мисиомани. Общото население на Нигерия е от около 160 милиона, от които половината приблизително са християни, а другата половина са мисиомани. Но тези две общности не са равномерно разпределени от географска гледна точка. Някои части от страната са населени главно от мисиомани, а други главно от християни. Но изцяла Нигерия има представители и на двете вероисповедания. И с ми казано, Нигерия е едно християнско, мисиоманско общество и ние сме живели като такова в продължение на дълги години. И продължаваме да живеем съвместно и до днес. А сега няколко думи за ислямския тероризъм, Сигурен съм, че това е въпрос, който вълнува много от вас. Вълнуваме и мен. Нашата страна е сложна. Спомням си за легендата за десете слепи мъже, които отишли да видят един, колкото отиши до един слон и всеки един от тях се докоснал до отделна част от животното и придобил различна представа за него. Това е една добра метафора, която представлява същността на Нигерия. В момента двете основни предизвикателства, под които сме изправени, са корупцията и несигурността. Тези два проблема не са нови, но в момента те са особено важни. И двата показват пред колко големи предизвикателства е изправено нашето управление. Управляващите трябва да се наложат и да докажат своята, своят авторитет. Няма да се спирам подробно на въпроса за корупцията, но е извест, добре известен факт, че съществува значителен проблем с корупцията и често тази корупция е съпъствана с безаказаност. Много често корупцията всъщност не се смята за престъпление. Правителството от своя страна създава специални агенции за борба срещу корупцията, но за момента все още очакваме да видим как правителството ще се заеме сериозно с изкоравняването на корупцията от корените й. Знаем, че корупцията има и своят духовен аспект, своето духовно измерение – И затова и ние трябва да положим нашите усилия от наша страна, а дали те дават резултати, за момент още е трудно да се каже. По въпроса за несигурността, трябва да уточня, че в Нигерия има конфликти, както в повечето държави. В Европа има много истории, за много различни конфликти през вековете. В Нигерия също има, е имало етнически конфликти още преди епохата на колонизацията. По това време племената са връждували помежду си и а, тази тенденция продължава под по-различна форма и до днес. има и проблеми с някои престъпления, спъсвани с насилие, с които все още не сме се справили, като например въоръжените обири. нееднократно е имало военни конфликти, но те не винаги са били породени само от религиозни причини. Както каза и председателят преди малко, често конфликтите се, дъл... се дължат на манипулация на религиозната самоличност от хора с собствени интереси, от а, отделни личности, които имат интерес да настройват връждуващите се едни срещу други. Освен това, етническите разлики понякога съпътстват а, религиозните разлики и така старите племенни войни се превръщат в война между християни и мисюлмани. За нещастие, религи... религията може да бъде много силна. Тя може да бъде голяма сила на доброто, когато се използва правилно, но за нещастие може да се превърне в сила на злото, когато не се използва правилно. в Нигерия трябва да поемем отговорността, за да гарантираме, че можем да изповядваме различните си религии по такъв начин, че религията да се превърне в решение на проблема, а не в причина за проблемите. И така стигам до специ Конкретният случай, е свързан с терористичната дейност, най-вече в северо-источната част на Нигерия, но това е дейност, която се разпространява и в други части на страната от време на време. Трябва да отбележа, че това явление е като цяло изненада страната ни. По този начин проблемите с религиозните конфликти придобиха съвсем ново измерение, свързано с теоретична дейност, бомбени атентати и безразборно, безразборни убийства. От една страна, тези групировки твърдят, че са мисюмански и ясно заявяват, че тяхната цел е цялото население на Нигерия да стане мисиоманско. От друга страна, те действат главно срещу християните и техните интереси по диспропорционален начин. По този начин те засилват напрежението, което съществува между християни и мусулмани в а, моята страна. И така днес сме изправени пред предизвикателството да направим всичко възможно, за да сложим край на действията на тези групи, за да сложим край на убийствата на невинни хора – и едновременно с това да засилим усилията си за да ни остане само една възможност и тя да е да живеем заедно. И казвам, че това е единствената възможност, тъй като е невъзможно християните или мисиоманите да наложат своя контрол върху цялата страна. Ние сме осъдени един вид да живеем заедно. Този факт може да бъде и присъда, но може също така да се превърне и в положителен начин на съвместно съжителство между различни общности, които имат много общи характеристики, общи ценности и които са изправени пред общи предизвикателства. В някои случаи политиците допълнително влушиха напрежението между религиозните общности, приемайки правна система, основаваща се на шарията, което по мое мнение, по мнението на много други хора, противоречи на Конституцията ни, както вече казахме, според нашата конституция има свобода на религията. Както вече казах, Боко Харам изненада всички ни. Изненада нас, изненада и правителството. На правителството му отнеха две години, за да разбере как може да се справи с тази група на жестоки и много решителни хора, които избиват нигерийски граждани. Отговорът на правителството може би не винаги беше достатъчно ефикасен. А обвиненията за прекомерен отговор страна на правителството може би в някаква степен също са основателни. Но трябва да си дадем сметка и за проблемите, пред които е изправено нашето правителство. Когато заминах от страната, постъпиха сведения за нови сблъсъци между сили на правителството и сили на групата Боко Харам, които са взели като заложници жителите на едно селище и са ги използвали като жив щит и резултатът от тази трагедия е смъртта на стотици хора. Подобни събития ме притесняват не само като християнски водач, който се притеснява за състоянието на своето паство, за християнската общност, която е принудена да бяга и да в опит да спаси живота си, но ме притеснява и като нигериец, тъй като за мен всеки човешки живот в Нигерия е ценен. Питате ме какви са надеждите ми за бъдещето. Аз съм дълбоко убеден, че имаме основания да бъдем уверени, че ако вземем правилните решения и ако положим правилните усилия, ще можем да възстановим едно разумно, стабилно управление, както и мира в нашата страна, за да може големите природни богатства, с които разполага нашата страна, най-накрая да се използват за развитието на нашата страна. По този начин ще можем да се развиваме по-бързо, отколкото в момента. Обеден съм, че това може да се осъществи, въпреки разликите между отделните племена и между отделните религии, дори бих казах, благодарение на тези разлики, които биха могли да се превърнат в ресурси сами по себе си. Надявам се, че Европейският съюз ще продължи да ни подкрепя в диалога, които сме започнали с не само с, останали, с останалите религии, Всъщност, рядко имаме възможност да се срещаме с вашни представители на място, защото по принцип те не се срещат с представители на религиозните общности. Но може би крайно време е да се промени техния мандат, за да могат те да участват активно в диалог и с представители на религиозните общности. В заключение, бих искал да отбележа, че много от държавите членки на Европейския съюз се проявяват жив интерес към нашата страна и значително ни подпомагат, включително и финансово. Надявам се това да продължи и за бъдеще, но се надявам също така и по-нататък да създадат възможности част от помощите, които отпускат на нашата страна, да достигнат до други групи и общности, които да могат да ги освоят благодарение на своите специалисти и които сами да, чрез които ние сами да изградим съвместно ни съжителство в нашата красива страна Нигерия. Ще спра до тук. Ако имате някакви конкретни въпроси, с радост ще ви отговоря. Ако ли не, мога да ви говоря продължение на два часа за моята страна. Бог ви благослови. Грация молте. Ehm, Благодаря. Сега ще чуем изказванията на нашите колеги и въпросите към вас. Господин Белдър. Ваше превъзходи... високо превъзсвещенство, много сърдечно ви благодаря за интересното и балансирано и наситено с информация експозе. Вашето посещение в Европейския парламент и вашето експозе току-що може би по случайност съвпадат с една среща вчера. Проведохме изслушване, като изслушахме и разказа на жертвите от северо-источна Нигерия. Стотици хиляди хора са станали жертва на изтъпленията в северо Нигерия. Църковната организация от Нидерландия следи с тревога и интерес случващото се в Нигерия. Ние сме много разтревожени от случващото се там по отношение на християните в северо-источните части на вашата страна. Корупция, несигурност, религиозно насилие, безнаказаност, всичко това споменахте и вие. И вчера ние чухме от жертвите на насилието същите думи – безнаказаност. Вие сте високопоставен представител на Римокатолическата църква в Нигерия. Имате ли достъп до неправителствени организации, до политически среди? Можете ли да използвате вашите контакти, за да спрете насилието срещу християните. В момента, в който пуснат хората на свобода, отново започва вълна от насилие. Вчера говорихме и за Боко Харам, и за неговите привърженици. Бихме могли евентуално да ангажираме и международни организации с ситуацията в Нигерия. Така че Смятате ли, че може да се постави край и да се спре религиозното насилие в Нигерия? И смятате ли, че може да се упражни натиск върху правителството така че да се е, вземе решение за амнистиране на Боко Харам и неговите привърженици и по този начин да се прекрати насилието и е, кръвопролитието в Нигерия. Господин Келан. Благодаря, господин председател. Ваше високо превосвещенство. Много ценим информацията, която получаваме от вас за ситуацията в Нигерия мисля, че би трябвало да осъзнаем факта, че от повече от 4 десетилетия десетки хиляди нигерианци са жертва на религиозните конфликти и насилието. Наскоро имаше убийство и в Кадуна. 50 души бяха е, убити в Канас, е, други е, десетки бяха ранени. Е, миналата седмица е, имаше жертви и в Бостън. Е, убити и ранени хора. Но е, в сравнение с. Е, тъжната статистика от е, Нигерия, жертвите на Бостън са много малко. И отново се връщам към Бако Харам и неговите е, привърженици. Става дума за е, религиозен натиск за опит за ограничаване на правата на гражданите по отношение на свободното упражняване на религиозните им убеждения. Нещата са свързани обаче и с корупцията, и с върховенството на закона, с управлението в Нигерия. Какво бихте могли да предприемете вие? Благодаря ви. Госпожа Гомес. Ваше Високо преосвещенство, благодаря ви за това, че сте тук. Благодаря ви за анализа, който направихте е, на много комплексната ситуация. Смятате ли, че е, групата Боко Харам е, е самостоятелна група, която не се е подпомага от никого е, или по-скоро нека да конкретизирам въпроса си от кого се подпомага тази група, кой я финансира. Смятате ли, че тя получава помощ отвън, от е, определена държава? Имам предвид конкретно финансова подкрепа. Свързана ли е тази група с някакви е, форми на организираната престъпност, като контрабанда, трафик на наркотици, е, пране на пари и така нататък? Може би по този начин се финансират бойците на Боко Харам. Смятате ли, че можете да използвате е, влиянието и респекта, на който се радвате, за да накарате е, властите да променят действието си, е, действията си. Нигерия е, се е присъединила към споразумението от Котону. Има, освен това, мисии на Европейския съюз, на Африканския съюз, в е, региона, в който се намира и Нигерия. Ние бихме могли да обединим усилията си, за да укрепим капацитета, административния, управленския капацитет в Нигерия. Смятате ли, че това ще помогне или смятате, че по-скоро Европейския съюз би трябвало да окаже една форма на или един вид политически натиск, използвайки политическото си влияние. Благодаря, господин Шимански. Благодаря, Ваше Високо Преосвещенство. Благодаря ви за това, че сте гост на нашата комисия и можем да говорим за ситуацията в Нигерия. Надявам се, че вие лично с вашият опит е, можете да мотивирате нашата е, институция, както и е, съвета на Европейския съюз да действа по целенасочено и мотивирано, не само по отношение на религиозните свободи, но и на правата на човека като цяло. Ние се ангажираме с мироопазващи мерки е, и мирост установяващи мерки навсякъде по света, не само в Нигерия. Вие имате влияние не само в християнската общност е, в Нигерия, но предполагам, че имате контакти и е, известна възможност да влияете и на ислямската общност, която все още не е радикализирана. Не смятате ли, че в името на двете големи религиозни общности, християни и мусулмани, е, бихте могли да обедините здравомислещите хора и от двете страни е, за да се умиротвори ситуацията. Какво вие смятате, че би могло да помогне за установяването на мир и е, на мирно съжителство между общностите в Нигерия. Как е, бихме могли целенасочено ние в Европейския съюз да ви помогнем? Ваше високо просъщенство благодаря ви за сведения относно състоянието на вашата страна. Сигурна съм, че ако разполагахте с необходимото време, щяхте да обърнете внимание на насилието срещу жените, особено в северната част на страната. Смятате ли, че напредъкът на терористичните групи в северната част на страната са свързани по някакъв начин с бедността. Защото често става ясно, че подобни терористични групи просперират в най-бедни райони, където те предоставят на местното население някакви социални услуги, след което тези групи вербуват млади хора и ги включват в своята терористична дейност. Смятате ли, че нещо подобно се случва и в Нигерия, като трябва да отбележим все пак, че страната има много сериозни, много големи залежи на петрол? Смятате ли също така, че огромните залежи от петрол, с които разполага Нигерия, и неравномерното им разпределение по територията на страната, дали по някакъв начин са свързани с появата на тези терористични групировки. Може да има връзка между тези два факта? И накрая, както казаха редица от колегите, какво можем действително да направим, за да се опитаме да ви помогнем да намерите някакво разрешение на тази трагедия, която в момента се случва в Нигерия. Менендес Дел Вале, please. Грация, президент. Колегата Дел Вале. Благодаря, господин председател. Може би добре разбирате, че ислямът се е зародил 6 века след християнството. Знаете също така, че продължение на години и векове християнството се намираше в период на ужасяващо насилие, подобно на насилието, извършвано от ислямските фундаменталисти днес. Всеки един вид на насилие, всяка една проява на фундаментализъм, независимо на коя религия се основава, трябва да бъде премахната. Разбира се, в отделните ислямски страни положението е различно от това в Нигерия. Да вземем за пример Индонезия, най-голямата мусулманска страна в света, която е решаващ фактор на международната сцена. В Индонезия положението е много по-различно от това в Нигерия. Въпросът ми е следният. В организацията на Ислямската конференция някои страни членки са засегнати и много разтревожени във връзка с случващото се в Нигерия. Сред християнската общност в Нигерия има ли намерения за излагане на аргументите на тази общност в Организацията на Ислямската конференция и за работа в името на промяна. Председателят, Ваше Високо Просвещенство, нека добавя два въпроса към вече поставените от колегите въпроси. Първият. Възможно е да бъдат предприяти много категорични действия от страна на представителите на така наречения умерен ислям. Представителите на умерения ислям защитават ли християнската общност в Нигерия? Второ, Боко Харам вече от дълго време извършва широко мащабна дейност. Това налага и прилагането от ваша страна на правилните инструменти. Боко Харам също се нуждае от правилните инструменти, от финансиране, от оръжия. Колегите тук намекнаха, че е вероятно Боко Харам да се финансира, да получава помощ отвън. В Нигерия екстремизмът получава много широка подкрепа. Това води до изгарянето на храмове и до убийства и до ограничаване на основните права. Остановяването на право, основаващо се на шарията, разделя гражданите на Нигерия на две категории. Законите, основаващи се на шарията, не са задължително в съзвучие с действащото в Нигерия законодателство. При положение, че гражданите се разделят на две категории, може да се стигне до разделение в страната. Това поне е моето мнение. Може и да го оборите. Много ви благодаря. Нека попитам председателя с колко време разполагам, за да отговоря на всички тези чудесни и много сериозни въпроси. Много от тях В началото се надявах, че ще се припокриват. Ще се опитам да се огранича в рамките на 10 минути и да отговоря на колкото се може повече въпроси. Първият въпрос бе свързан с солидарността спрямо жертвите. Всички ние сме жертви. И католическата църква не е изключение, дори напротив. Ние сме сред основните жертви, тъй като нашата църква присъства широко в големите градове. Ние сме обект на немалко атаки от страна на терористичните групировки. Не знам коя групировка извърши атентата вчера, но е вярно, че в нашата страна като цяло цари безнаказаност. Тази безнаказаност води и до невъзможност, до неспособност за адекватно наказателно преследване на извършителите на зверства. Как можем да се справим с този проблем? Можем да се справим като осигурим добро управление, като наложим адекватни демократични структури. Правата на човека не бива да останат само на хартия. Не бива да единствено да са прогласени в Конституцията. Те трябва да се прилагат и в ежедневието. Някои от вас ме попитаха какво мога да направя в качеството си на водач на Римокатолическата църква, на архиепископ на Абуджа по отношение на правителството. Аз не разполагам с особено голямо политическо влияние, тъй като не ръководя политическа партия. Единственото влияние, което мога да окажа на политическо ниво, е посланието, което мога да отправя. Мога да въздействам чрез проповедите си, чрез изявленията си в общественото пространство призовавайки за добро управление, за искреност от страна на политическите ръководители, призовавайки политическите ръководители да работят за общото благо, най-вече за благото на най-унеправданите. Когато проповядвам, не съм сигурен, че онези, които седят на първите редове, ще променят поведението си. Аз не мога да ги принудя да променят поведението си. Мога само да отправям своето послание, да се надявам, че то ще се предава и по-нататък и така ще се създаде един форум за обмяна на идеи. Религията по света може да е много голяма политическа сила, но това не е така в Европа. Християните, католиците, извинете, са 20%. Какво да направим с останалите 80%? 14 000 души бяха убити през изминалите години. И това е срамно за нашата нация. Срамно е, че се извършват толкова много убийства от страна на групировки, които се квалифицират като религиозни. Кой подкрепя Боко Харам? Не зная. Не зная дори кои са те но не предполагам, че тази групировка се нуждае от огромни суми. Те не внасят и огромни количества оръжие. може би разполагат с известно количество оръжие, което са придобили в хаоса, който последва падането на режима на Кадафи. Тогава нямаше никакъв контрол върху движението на оръжия и боеприпаси. В момента Боко Харам разполага с много по-съвършени оръжия, което показва, че може би са се възползвали от ситуацията след падането на режима на Кадафи. Аз лично смятам, че биха могли да нанесат вреди и без да ги подпомага никой отвън. Те разполагат със свои вътрешни ресурси в Нигерия. Поставихте ми въпроса дали някои нигерийци подкрепят Боко Харам. И за да му отговоря, трябва да кажа няколко думи за мюсюлманската общност в Нигерия. Мюсюлманската общност заяви, че тази групировка не може да е мюсюлманска, ако убива хора посред бял ден в храмовете, ако извършва самоубийствени атентати, тъй като мюсюлманството отрича самоубийството. Но трябва да признаем, че тази групировка е мюсюлманска. Мюсюлманската общност трябва да признае това. И немалко ислямски формирования вече говорят за това как могат да предприемат някакви конкретни мерки по отношение на Боко Харам, да им подадат един вид ръка. И така възникна и идеята за амнистия. Говори се за предложение за амнистиране на активисти на Боко Харам като възможност за окоръжаването на някои от тях да излязат в публичното пространство и да започнат да работят за помирение. Теоретично правителството пое ангажимент да се опита да предприеме такава мярка. Не знаем докъде ще стигне то в действията си. Моята позиция е ясна. Ако обявяването на амнистие ще сложи край на убийствата, то можем да помилваме активистите на Боко Харам, можем да им упростим извършеното до момента. Можем да го направим, ако това ще сложи край на убийствата. Но като че ли нищо няма да проистече от това, тъй като вече някои активисти на Боко Харам са заявили, че не им трябва амнистия, тъй като не смятат, че са извършили нещо лошо. С задоволство чух, че вие казахте, че религиозното свободата на религията е в основата на правата на човека. Ако се отказва свобода на религията, то това представлява и посегателство срещу правата на човека. Именно това очаквам от Европейския съюз. Винаги, когато се накърнява свободата на религията, трябва да се чуе и гласът на онези, които отстояват правата на човека. международните организации, дори онези, които говорят много за правата на човека, като че ли са склонни да мислят, че религиозната свобода и по-точно потискането на религиозната свобода е нещо изолирано от правата на човека и че отделните държави могат да си имат свои виждания за религиозната свобода. Това е недопустимо през 2013 година. Всяка страна трябва да поеме отговорност за гарантирането на религиозната свобода на своите граждани. Това е и становището на моята църква. онези правителства, които ограничават свободата на религията, всъщност посягат върху основните права и правата на човека. Онези страни, които твърдят, че са мюсюлмански и възоснова на това не дават право на свободно изразяване на своите граждани, не могат да продължават по този начин завинаги. Връзката между тероризма и бедността. Може би има такава връзка, но според мен терористичните актове не могат да се обяснят единствено с бедността. Има много млади хора в Нигерия, които не участват в терористични атентати. Трябва да говорим не само за бедност, но и за неравномерно разпределение на националното богатство. Едно такова неравномерно разпределение води не само до недоволство, то води до пълна безперспективност за някои хора. И тези хора могат да бъдат използвани за всякакви цели. Незаконният трафик на оръжие, трафикът на наркотици, и други престъпления, които се извършват в международен мащаб. Не знам дали има някаква връзка между тях и терористичните формирования. Знам, че има такава връзка в Мали. Не съм сигурен за Нигерия. Но терористичните групировки в Нигерия действат наистина много категорично, извършват безмилостни актове и може би наистина имат някакви източници на средства, като например трафик на наркотици. Интересен бе въпросът ви за Индонезия. През изминалите години Индонезия не подава окоръжаващи сигнали. Нигерия се гордее с това, че е пример за държава, в която мусулманите християните съжителстват не само мирно, но и в дух на взаимно уважение. В Нигерия аз не умолявам никого да ми предостави право на свободно упражняване на религията ни. Аз настоявам за осигуряването на това право. И същото въжи и за мюсюлманската общност. Трябва двете общности взаимно да си предоставят това право. В нашата страна до момента двете общности са успявали взаимно да си осигуряват правото на свободно упражняване на религията си. И не мисля, че Боко Харам ще успее да опорочи това. Умереният ислям. Не бих искал да наричам някого умерен мюсюлманин. Не бих искал някой да ме нарича и умерен християнин. Става дума по-скоро за мюсюлмани, които проявяват добра воля, които вярват в това, че всеки нигериец заслужава уважение. Немалко от лидерите на мюсюлмански общности, които са изявявали такива идеи, са били жертви на Боко Харам. християните се чувстват преследвани, но в нашата страна правителството не използва Боко Харам, за да ги преследва. Не бива да смесваме двете неща Боко Харам и преследването на християните. Шарията. Аз не само мисля, но и съм убеден, че шарията която бе наложена в няколко северни щата и то от политиците е има единствено политическо измерение. Едно добро правителство би трябвало да направи нещо, за да сложи край на това. Ще продължи в противен случай да има засечки в отношенията между християните и мюсюлманите. Мисля, че десете ми минути свършиха. Да, попитахте ме какво може да направи Европейският съюз. Запитахте ме дали трябва да надигнете глас. Ако сте мълчали до момента, то моля ви, надигнете глас. Знам, че в дипломацията някои неща не бива да бъдат изричани но можете да направите нещо в посока към по-добро управление. Можете да окажете въздействие върху нашите политици. И нека ви дам един много прост пример. Когато предстоят избори и има ясни доказателства за мащабни нарушения, някои от нас, които не са политици, а например наблюдатели на изборите, знаят, че има нещо нередно. И тогава идват поздравителни писма от Брюксел, Лондон, Нью Йорк за спечелилите изборите. И ние, наблюдателите, не можем нищо да направим. знаем, че в миналото имаше случаи, в които бяха признавани военни диктатори. И във връзка с това възниква въпросът за морала на ниво международна общност. Да се надяваме, че нещата ще се подобрят в бъдеще. Диктаторите, онези, които крадат националните ни ресурси, ако към тях не се отнасят с уважение в международната общност, то тогава може би ще има и по-малко стимули за подобни деяния. Ще бъде по-малко привлекателно да се действа по този начин. Въпросът за политическото въздействие е много деликатен. Какво политическо въздействие, в каква степен би следвало да бъде оказвано то от страна на някоя чужда страна. Колкото повече помощ можете да ни предоставите на място, толкова по-добре. Това е ясно за мен. Би ми се искало да можем по-високо да надигнем глас, за да можем да осигурим участието на онези от нас, които са на власт или които се стремят към властта. Така ще можем да осигурим едно сравнително добро управление в името на всички. Ако страната ни се управлява добре, християните няма да трябва да се боят от преследване. Благодаря ви, казахте не малко за много малко време.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 as, as a souvenir. Uh, next issue, rec recommendation to the council. Следващата точка е препоръка до съвета, комисията и ЕСВД относно преговорите за сключване на споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Малайзия. Докладчик е Емилио Менендес Телвале. Нашата комисия АФЕТ е всъщност водеща, а Инта подготвя становище. На 5 май ще има избори в Малайзия и днес ние ще проведем първа дискусия, обмен на мнение на 7 май по обяд е, приключва срока за внасяне на измененията. И така, сега ще дам веднага думата на е, докладчика Емилио Менендес Девале. Е, този доклад всъщност е посветен на споразумението за партньорство и сътрудничество Подготвила съм няколко страници е, във връзка е, с погодбата за асоцииране, е, като отделите обхващат економическо развитие, права на човека, и граждански свободи, економическо, научно и културно сътрудничество. Доколкото е възможно, в рамките на преговорите е, ще е, се провеждат подобни преговори не само с Малайзия, но и с други пет страни от същия регион. Политическият диалог е, трябва да се разглежда и на подрегионално равнище, най-вече в рамките на безопасността на мореплаването тъй като непосредствено пред Сомалийския бряг е, има много случаи на пиратство. Е, ние бихме могли да е, включим темата и в преговорите с Малазия. В Международния съвет за безопасност, в съвета за безопасност на ООН се споменава и Малайзия във връзка с пиратските акции в Сомалия, на сомалийското крайбрежие. И е, всички негативни последствия, свързани с е, наркотрафик, с контрабанда и така нататък. В контекста на предстоящите избори, ние се надяваме, че страната ще излезе от е, е, ситуацията, в която се намира. Е, естествено би трябвало да се е, подпомогне опозицията и да се насърчат економическите и социалните реформи, които започнаха през последните години. Важната тема са правата на човека Приветствам факта, че междувременно правителството обяви, че смъртното наказание ще бъде заменено с доживотен затвор. Това бе потвърдено и пред Общото събрание на ОНЕ преди няколко години. Предвижда се и един закон за нарушение и престъпления, ограничаващи сигурността. Трябва да посочим, че има недостатъци в този нов закон по отношение на е, средствата за обжалване и защитата на личната сфера на обвиняемите и осъдените лица. Би трябвало да призовем правителството да предостави е, гарантираните от Конституцията права на човека на всички граждани е, по същия начин, както и в Нигерия, и тук става дума най-вече за религиозни е, свободи, за правото да упражняваш, да практикуваш свободно религията си. <clears throat> Имаше наскоро е, нападение срещу християнски е, групи, срещу християни в Малайзия така че в някои части на страната се ограничава правото на е, практикуване на е, определени културни обичаи и така нататък. Е, би трябвало да се насърчи и енергийната ефективност, инвестициите в обновя... Е, възобновяеми енергийни източници, в нови технологии. Те са изключително важни за економиката на страната. Бих могъл да се спра естествено и на други теми, които съм засегнал малко по-подробно в е, доклада си, но мисля, че това ще бъде и предмет на по-нататъчни дискусии. Надяваме се, че ще има и повече напредък в сферата на обмена на информации, на информационните технологии. Най-вече в градовете това е една много актуална тема, но тя би трябвало да обхване и всички останали части на страната. Основният акцент за мен пада върху смъртното наказание, което трябва да се замени с доживотен затвор и а, безнаказаността в някои случаи, когато става дума за а, религиозни и други права на граждани а, в страната. А, би трябвало и Малайзия, освен това, да се съобразява с стандартите на МОД. А точно това е, е един често срещан е, дефицит в Малайзия. Малайзия наистина развива туризма по един за момента поне завиден екологичен начин и мисля, че това на всяка цена трябва да се спомене. Благодаря ви. А сега изказванията господин Лизек. Всъщност ще кажа само, че нашия докладчик всъщност ме изпревари и каза всичко, което и аз смятах да кажа. Докладът е много пълен, включва всички е, съществени аспекти, които характеризират ситуацията в Малайзия. Е, а също и важните въпроси, свързани с сътрудничеството ни с тази страна. Значението на нашето сътрудничество с страните от Азия и Южния Тихоокеански регион нараства. А от тук следва и по-съществената роля, която играе Малайзия като наш партньор от Азиатско-Тихоокеанския регион. Е, много важно е всичко това, което докладчикът каза по отношение на стабилността и е, установяването на спокойствие и мир в този регион. Е, субрегионалната стабилност е много важна. Малайзия участва и в много регионални организации, които се борят за мир и сигурност. Трябва да подчертая, че ние в е, е, получаваме подкрепа от Малайзия е, в рамките на нашите мисии, мисиите на Европейския съюз и там, където държави членки участват в мисиите на НАТО също, най-вече в акциите ни срещу пиратството. Много се радвам, че Вие също сте засегнал тази подкрепа. Е, от наша гледна точка по отношение на системата, политическата, съдебната система все още има доста недостатъци, много слабости, но ние много се надяваме, че реформите ще бъдат последователно проведени е, безспорно трябва да се постави е, е, акцента върху свободите на гражданите, правата на човека, свободно сдружаване, право на мирни събрания. Да се надяваме, че всичко това ще бъде реализирано последователно и а, е, между парламентарното сътрудничество също се радва на успех. Сеньора Гомес. Um, Госпожа Гомеш. Най-напред бих искал да благодаря на докладчика за неговият цялостен и конструктивен доклад. Той се държа много добри, много ценни препоръки за съвета и комисията в договарянето на споразумението за партньорство и сътрудничество с Малайзия. Съгласна съм, че Малайзия е много важен партньор сред азиатските страни и че наистина трябва да развиваме отношенията си във всички измерения, включително и в парламентарно отношение. И аз имам известни протесения относно политическите свободи, споделени и от докладчика, въпреки сериозните разисквания в Малайзия, има много сериозни притеснения и относно смъртното наказание, както беше споменато и тук. Бих искала да ви предложа по въпроса за сътрудничеството в, борбата с тероризма, изпирането на средства и трафика на дрога, да включим и въпроса за борбата срещу а, тайните на данъчните убежища, които се превръщат все по-сериозен проблем в тази част от света, където страните бързо се развиват и се превръщат в а, сериозни економически центрове. Не съм убедена, че основният проблем в момента е в Малайзия. но ми се струва, че чрез сътрудничеството на тази страна можем да се преборим с някои от потоците на финанси в на незаконните потоци на финанси в този район. Благодаря ви. Думата има представителят на Европейската служба за външна дейност. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, че ме поканихте на днешното ви заседание. За мен е огромна чест да бъда днес сред вас, тъй като започнах съвсем наскоро мандата си от 1 февруари. почетох доклада с голям интерес. Той наистина е много изчерпателен и ще разгледаме много внимателно препоръките ви. Но както заяви и докладчикът и другите членове на парламента, Малайзия е ключов партньор за Европейския съюз. И е, споразумението за партньорство в сътрудничество е добър инструмент за по-задълбочено сътрудничество с тази страна. Разбира се, ще разгледаме по-внимателно всички аспекти на споразумението, ще започнем нов етап на преговорите и ще държим парламента в течение на тяхното развитие. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят. И отново давам думата на господин Менес Делевале за заключение. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Бих искал да благодаря на колегите, които взеха думата. Благодаря ви за направените коментари. Според мен целта не е просто да имаме един добър доклад. Целта е действително да има съгласие по конкретни, точни факти, по които искаме конкретни решения. И мисля, че и вие, господин председател, сте съгласен с решенията, които сме намерили и предложенията, които сме направили. Благодаря и на представителя на Европейската служба за външна дейност. Бих искал да го поздравя с добре дошъл, тъй като той отскоро работи по това досие. Господин председател, знаете, крайният срок за внасяне на изменения е 7 май 2013 година. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят. Продължаваме с следваща точка от дневния ред. Размяна на мнения с госпожа Анне Йенсен, докладчик на Комисията по бюджети относно бюджета за 2014 година. Сега пристъпваме към размяната на мнения. Целта беше да проведем първо разискване на приоритетите на нашата комисия преди представането на първият проект бюджет от страна на комисията, предвид настоящите преговори за многодишната финансова рамка. Бюджетните предвиждания и графика за бюджета за 2014 година може би малко ще се различава от миналогодишния и за нас днешното, размяна на мнения е добра възможност да получим нови сведения от госпожа Йенсен. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за тази възможност да представя с няколко думи настоящото положение, а също така да изслушам и притесненията на вашата комисия. Това е много важна част от процедурата по приемане на бюджета, а именно да чуем и мнението на отделните парламентарни комисии. Гласувахме ръководните насоки за бюджета за 2014 година на пленарното заседание през месец март в Страсбург. И може би всички си спомняте, че резолюцията, която гласувахме, се състоеше от три части. Първата част е свързана с факта, че не разполагаме с многогодишна финансова рамка към момента и че не разполагаме с правна основа. Тоест положението е доста особено странно и всъщност нямаме необходимите условия за провеждане на стандартната годишна бюджетна процедура. На второ място отбелязахме факта, че през последните години се спускахме с нежеланието на съвета да предостави достатъчно кредити за плащания. В парламента обикновено казваме, че това е технически въпрос, т.е. в момента в който има кредити за плати и задължения, те със сигурност ще бъдат последвани, последвани, последвани от кредити за плащания. Но изглежда, че съветът тълкува по-различно нещата и все по- че все по-ясно става, че техническият проблем се превръща в политически. Това е вярно в областта на в, на вътрешната политика, но в някои случаи може да засегне и външната политика. Основно проблемите са свързани с политиката за регионално развитие. Имаме и конкретни политически приоритети, сред които е безработицата на младите хора, както и стратегията Европа 2020 година. Разбира се, тези приоритети може би не отразяват напълно приоритетите на Комисията по външни работи. Може би вие също имате някакви приоритети и искания, които трябва да вземем предвид. Разбира се, цялата процедура е свързана с преговорите за многодишната финансова рамка. Вие които всъщност участваме и в изготвянето на законодателните програми, които ще определят финансовата рамка. Всички комисии работят по изготвянето на платформата за бюджета. Получихме документ, който е изготвен от комисията и който отразява споразумението, постигнато от, на равнище държавни правителствени ръководители през месец февруари. Както знаете, предвидените средства са по-малко от предвид, първоначално предвидените от комисията и от поисканите от парламента. Това е документа, по който преговаряме в момента. Комисията направи първоначална разбивка може би сумите, които виждате, няма да ви накарат да се станцувате от щастие. Всъщност става въпрос за суми, които са далеч под поисканото и желанията на тази комисия. Какво е положението с преговорите за ме, годишната финансова рамка? Последния път в, тези, в рамките на тези преговори парламента успя да ам, получи 5 милиона повече за ам, 7 годишната рамка. Така че ще ни бъде трудно да получим допълнителни средства. Основно ще се съсредоточим в преговорите върху гъвкавостта и по-доброто разпределение на бюджетните кредити. Така че, когато правите оценка на приоритетите ви, трябва да вземете предвид и а, какво е освояването на средствата. Аз знам от а, преговорите с а, комисията, че според тях една а, малка програма като хуманитарната помощ, например, има добро равнище на освояемост и едновременно с това е политически важна. И една от програмите, която а, въпреки това, а, когато са подвидни съкрещения, и може би това е един въпрос, който трябва да разгледате. Очакваме комисията да направи своето предложение през месец май, като се очаква средствата, които те ще предложат да се основават на техните очаквания за резултат от преговорите по многоща финансова рамка и правната основа. След това ще започне бюджетната процедура и се надяваме едновременно с това да се стигне до решение относно многодишната финансова рамка. Знам също така, че има и пилотни проекти и подготвителни действия, които се надявам да бъдат продължени и през следващата МФР. Но за целта се нуждаем от сведения от страна на вашата комисия. Мисля, че беше вече изпратено електронно съобщение, в което се обяснява как трябва да се опишат с няколко думи тези пилотни проекти и подготвителни действия за да може комисията да разгледа тези предложения и да преценят дали а, тези пилотни проекти вече са обхванати в съществуващи програми. Това беше една по-практическа бележка. Ще се радвам да чуя вашите предложения и идеи относно бюджета за 2014 година. Много е важно да разполагаме с тези данни при воденето на по преговори. Благодаря ви. Very much. Ем... Председателят, благодаря ви. Очакваме идването на докладчика, но всъщност докладчикът отсъства. Има ли въпроси? Не ще трябва да изчакаме до 4.45. Тогава към нас ще се присъедини комисар Георгиева. Моля, бъдете точни. Meine Damen und Herren, ladies Госпожи и господа, Кристин, не дей прекалено много да въздействаш на координатора на НП. Сред нас е комисар Георгиева. Ще разговаряме с нея за Сирия, за положението там и най-вече за положението с бежанците в Йордания и Ливан. Тази сутрин до нас достигна новината за епископите, които бяха жертва на инцидент, предизвикан от опозицията. Миналата седмица сред нас бе господин Фабюс. С него говорихме за Сирия и въздействието на положението там върху съседни страни. Съгласно данни на ООН, 18 000 извинете, 80 000 души са били убити. В Сирия тази цифра междувременно е достигнала 90 000. Има и немалко вътрешно разселени лица. Сирийските и палестинските бежанци в Ливан и Йордания са проблем за тези страни, най-вече в Йордания. Бежанските потоци дестабилизират страните, тежест се вменява и на Турция вследствие от беженския поток от Сирия. Но няма съмнение в това, че въздействието на беженския поток върху Йордания и Ливан е по-голямо. Разходите, проистичащи от беженците в Ливан, се оценяват на 3% от БВП. Това са значителни средства. За сравнение, в Европейският съюз разходите възлизат на 1% от БВП. Госпожо комисар, радвам се, че сте сред нас и че ще разговаряте с нас по тази тема. По политически и хуманитарни съображения нашата комисия е готова да ви съдейства. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Много своевременно организирахме това разискване. Крайно време е да поставим ударението върху Сирия и региона, върху това какво би могла да предприеме международната общност, като се има предвид политическата задънена улица, която трябва да преодолеем. Високо надигна глас хуманитарната общност. Петима ръководители на хуманитарни организации на ООН в един глас заявиха, в момента в Сирия и в региона сме изправени пред огромен риск. Риск, който застрашава и останалата част от света. Ужасяваща е ситуацията в региона. Ужасяващи са също така и тенденциите, които се наблюдават в Сирия и в непосредствените ли съседи. И ще ви дам три примера. Първо, през изминалите няколко месеца се удвои броят на вътрешно разселените лица в Сирия. Той се увеличи от 2 милиона на 4,8 милиона. След войната в Югославия броят на вътрешно разселените лица бе 2 милиона. Увеличи се и беженският поток. Вчера Участвах в заседанието на съвета на министрите на външните работи. Запознах се с данните на страницата на ВКБОН. Вчера цифрата там бе над милион и 300 хиляди души. Преди да дойда на срещата там на срещата тук видях, че броят се увеличил до 1 381 481 души. Тоест с 11 000 се е увеличил броят на беженците за един ден. До края на годината броят на беженците ще достигне 3 милиона и половина. По 1 милион в Йордания, Ливан и Турция. Останалите ще се насочат към Ирак и Египет. Общият брой на бежанците след конфликта в Югославия бе 700 000 души. А през изминалите години броят на бежанците от Ирак бе 2 милиона. За Ливан и Йордания подобно увеличаване на броя на бежанците ще доведе до увеличаване на населението им с 20 до 30%. Нека ви попитам, коя от държавите членки на Европейския съюз е в състояние да приеме бежанци, които възлизат на които ще увеличат, извинете, населението и с 20% за по-малко от година. Коя държава е способна да им предостави услуги и сигурност? В Ливан и Йордания вече сме свидетели на това, че общности, които в началото бяха много гостоприемни спрямо сирийските бежанци, сега променят отношението си. Вероятно е да се разпространи насилието между отделните общности, нещо, което ще има много тежки последици както за Йордан и Лива, Йордания и Ливан, така и за целия регион ще се спра върху два вида мерки. Хуманитарните организации НПО и ООН увеличават присъствието си на място, увеличават се и предоставените ресурси. Но тъй като се увеличават и актовете на насилие, колкото повече правим, толкова повече ресурси не достигат, за съжаление. Над 30 работещи за хуманитарни организации загинаха. Много повече бяха отвлечени или ранени. Трябва да отдадем дължимото на тяхната дейност. Но капацитетът за постигане на конкретни резултати се ограничава все повече поради нарушенията на международното хуманитарно право и поради все по-малките възможности за нас да си вършим работата. Второ, устойчивостта на сирийското население. Допреди време сирийците взаимно си помагаха и това бе буферът срещу кризата. Към момента капацитетът на сирийците за взаимопомощ е наистина сериозно ограничен. Ще ви дам пример с Алепо. Населението му бе 2 милиона и половина. Там бяха регистрирани 5000 лекари. Към момента в Алепо са останали 36 лекари. Някои бяха убити, други напуснаха принудително страната. И подобно е положението в цяла Сирия. Особено важно е от морална гледна точка да се мобилизира подкрепа за сирийските граждани и за страните от региона. Това е интерес, тъй като има реален риск от разпространение на конфликта. И това ме отвежда към втората част на изложението ми – трябва да създадем нови стимули, да разработим цялостна програма за подпомагането на Сирия и съседните и страни от региона. именно тук е от особено голямо значение Европейският съюз да поеме водеща роля. Ще ви направя три конкретни предложения за действие в отговор на тази толкова драматична криза криза, която, от която не мога да спя нощем, господин Брок като се има предвид какъв е мащабът на страданието на територията на Сирия. Е от особено голямо значение да окажем натиск за предоставянето на повече хуманитарна помощ, която действително да достига до нуждаещите се. Общността на международните хуманитарни организации е свидетел на особено тежки нарушения на международното хуманитарно право. 150 години след създаването на Международния червен кръст, когато отбелязваме годишнината на тази организация, международното хуманитарно право буквално се потъпква. Бомбардират се болници, спират се конвои на ООН, е, предоставящи хуманитарна помощ. Загиват хуманитарни работници. има и опоручаване на хуманитарната помощ. Заявява се понякога, ще помогнем само на тази страна, но не и на противника й. И това е против принципите на хуманността. На 18 април излязохме с с много силно съобщение за пресата. Това бе съобщението на съвета за сигурност на ООН. В него бяха изложени всички тези проблеми. Съветът за сигурност на ООН заяви, че трябва да се сложи край на това положение. Европейският съюз може ясно да се обяви в подкрепа на резолюцията на съвета за сигурност на ООН относно хуманитарното пространство. Трябва да очертаем действия за подпомагане на сирийските граждани. Трябва да определим кой да им помогне. Дори ако утре се преустановят военните действия в Сирия, то те ще оставят толкова дълбоки следи и травми, че още дълго време ще трябва да се оказва хуманитарна помощ. Хуманитарните организации постоянно заявяват един съвсем простичък факт. Ако се оказва натиск върху Асад или върху представителите на опозицията да допускат предоставянето на повече хуманитарна помощ, то те откликват съответно. Тоест въпросът е как да увеличим натиска. Второ, трябва да предоставим необходимите ресурси, така че да се помогне на гражданите на територията на Сирия в Европа бе поет ангажимент за 600 милиона евро. Европейската комисия пое ангажимент за 200 милиона евро, които и бяха предоставени. Тук в Европейския съюз все още не сме достигнали сумата от 600 милиона евро. Трябва да мобилизираме ресурсите си, за да можем да изпълним този ангажимент. Кувейт, на конференцията на която бе домакин, пое ангажимент за 300 милиона долара, които и бяха предоставени. Бяха поети ангажименти в размер на 1,5 милиона долара. Само половината от тази сума е предоставена до момента. Трябва да призовем международната общност да изпълни поетите от нея финансови ангажименти. Приветствам съдействието, което ни оказва Европейския парламент. Нека заявя, че трябва да направим повече, възползвайки се както от традиционните ресурси, с които разполагаме, така и търсейки нови източници на ресурси. Можем, например, да приложим по-строги санкции спрямо. Извинете, да намалим санкциите спрямо Сирия, но трябва да поискаме и съответно намаляване на страданието на гражданите на страната. Особено важно е да се спрем и върху съседните на Сирия държави. Сирия е парализирана в политическо отношение, но това не е претекст да не се мобилизираме и да не гарантираме участието на съседните държави, така че конфликтът да не се разпространи. Комисията, Кати и Штефан Фюле поеха водеща роля. Те напълно осъзнават необходимостта от подобни действия. И в момента очертаваме всички налични ресурси, които можем да предоставим на съседните на Сирия държави. Много е важно да изготвим цялостен пакет от мерки, да се възползваме от всички източници на международно равнище, както на двустранно равнище, така и на ниво международни организации, така че да се предоставят подслон, вода, храна и медицинско обслужване на бежанците трябва да подкрепим и онези общности в съседните на Сирия държави, които приемат бежанци. Това е от особено голямо значение. Трябва да се предоставят услуги за отстраняване на отпадъците за санитарно-хигиенни условия. Трябва да се осигури и сигурност, за да не се разпространява насилието. Разходите за бежанците възлизат на 3% от БВП на съответните държави. Всички ние заедно можем да направим повече за сирийците и за региона. Трябва да направим повече, тъй като кризата прие изключителни мащаби. Нуждаем се и от извънредни мерки, за да се справим с нея. Благодаря. Е, съвместно заседание с е, Комисията по е, развитие, така че давам думата на госпожа Жули от името на ДВ. Благодаря, госпожо Георгиева, за това, че сте тук и споделяте вашия опит с нас. Ужасен е опитът, който сте събрали в Сирия. Всички лекари и всички медицински работници всъщност са на прицел. Те до голяма степен вече не са живи. Това наистина е, е ужасяваща ситуация. Страхувам се, че Асад е използвал вече химическо оръжие срещу населението. Резолюцията на съвета за сигурност е, е, звучи драматично. Ние трябва да окажем помощ на всички вътрешно разселени лица. И също времено знаем, че това кръвопролитие няма да е, престане. Ще имаме още повече беженци в миналото. Все повече хора ще бягат е, от е, Сирия. Така че трябва да се подготвим за е, 1 милион беженци повече. Всичко това ще окаже много неблагоприятно развитие и на Турция, и на Ливан, и на а, други съседни държави, Йордания. Действително, а, абсолютен приоритет е хуманитарната помощ за беженците, за населението в Сирия и а, мисля, че това е най-малкото, което можем да направим. Би трябвало да апелираме към държавите членки да спазят обещанията си, да подкрепят населението, страдащите от режима на Асад в момента наблюдаваме в Сирия и в съседните държави е, изключително драматична обстановка. Една от най-тревожните хуманитарни катастрофи в света. Е, чудо е, че изобщо е, до този момент е, хуманитарните организации успяват да доставят храна за всички тези хора. Благодаря и на вас за вашите усилия. Госпожо Жоли, благодаря ви. Сега предлагам в дискусията да въведем регламент от две минути за изказване, защото точно в 17.40 ще трябва да приключим. След това имаме и друга точка в програмата и трябва да спазваме протокола. Така че сега давам думата на госпожа Гомеш е, е, за две минути. Благодаря, госпожа Георгиева, за е, всичко, което вършите и за това, че сте готова и да разговаряте с нас по тези въпроси. Аз много добре разбирам и вашата, и нашата обща дилема. Защото а, хуманитарното право А, е стъпкано с крака. Но става дума не само за хуманитарното право, става дума и за правата на човека, за живота на хората. Да, добре, аз знае, че има много обяснения и основания за това да не се намесваме, за да се преустанови с кръвопролитието по-бързо, но все пак до кога ще търпим това насилие? Дали е, съветът е, няма да предприеме малко по-радикални мерки спрямо режима в Сирия? Знае, че ембаркото леко бе повдигнато, така че вече е, могат да се реализират е, доставки на петрол е, на но а, само ако залагаме на хуманитарната помощ, според мен, това ще влуши ситуацията. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, госпожо комисар. Много добре разбирам, че не можете да спите след като сте видяли с очите си хуманитарната катастрофа в региона но можем ли да разчитаме единствено на по-голяма хуманитарна помощ? Ще продължим да наблюдаваме потоци от беженци, които бягат от кръвопролитията. Има ли и е, изобщо условия, за да се осигури хуманитарната помощ, за която вие пледирате? Благодаря, госпожо пред... комисар. Благодаря ви за това, че сте сред нас и ни разказвате за всичко това, което се случва в Сирия и в съседните държави. Наистина, ситуацията е алармираща. Бих искала да чуя от вас дали цялостният подход за оказване на помощ и реализиране на доставки за съседните държави ще допринесе за подобряване на ситуацията. Това, което наблюдаваме и в е, съседни държави, най-вече в Ливан, е много тревожно, както и вие самата казахте. Обстрелват се е, патрулите, конвоите, е, медицински заведения. Така че и хуманитарните организации, и е, здравните служби не могат да вършат работата си. В е, Нидерландия, моята страна, както и в е, други е, държави, и се отправят е, призиви за е, подпомагане на беженците, но, за съжаление, реакцията на населението е доста сдържана. А, можем ли да поемем това бреме на собствените си рамене и да го стоварим на раменете на нашите съграждани? Благодаря, господин председател. Когато през февруари се срещнахме от името на комисията Либе с представители на хуманитарните организации и на ООН. Е, ни бе казано, моля не говорете за разселване на лица, за напускане на беженци от Сирия към съседни държави или към Европейския съюз, тъй като това ще засили иммигрантския поток. И това ще създаде проблеми и за съседните държави, и за държавите в Европейския съюз. Но но ние виждаме, особено след последните много активни действия от страна на Асад и неговите привърженици, че беженския поток се увеличава. Имате ли е, конкретни планове е, как точно ще действаме? Е, знае, че това е част от портфейла на госпожа Сесилия Малмстрем, но засяга непосредствено и вашия портфейл. И освен това, възможно ли е да се е, създадат е, сигурни е, условия за хората в Сирия. Възможно ли е да им се осигури медицинска помощ и хуманитарната помощ, за която говорите, на място? Освен това, ние знаем, че има две вълни, беженски вълни от 1948 година и 1976 година от Сирия, които а, е, са били в посока а, е, най-вече а, е, Ливан, Йордания, но и е, а, е свързано с разрешаването на палестинския въпрос. Как това ще се отрази сега на а, въпроса с Палестина? Благодаря ви, господин председател. Госпожо комисар, от името на нашата група искам да ви благодаря за присъствието днес тук. Смятам, че трябва да поискаме прекратяване на огъня, защото трябва да се намери политическо решение след това. Моята група, разбира се, подкрепя всички двустранни и многостранни инициативи за започване на диалог между различните страни, участващи в конфликта, за намиране на мирно и демократично решение за сирийския народ. Мисля, че това е най-добрият начин, по който може да принесем за слагане на за прекратяване на тази трагедия. Видяхме какво се случи в а, Турция. През месец март имаше протести в един от бежанските лагери, тъй като между 400 и 700 души са били експулсирани от този беженски лагер, което е много притеснително. Оказва се всъщност, че има беженци, които са, които са експулсирани от беженските лагери, които не могат да се върнат в Сирия. И накрая последният ми въпрос е свързан с палестинците в Сирия. Те всъщност за втори път се оказват беженци и затова трябва да се ползват от специфична закрила от страна на международната общност господин Танък. Благодаря ви, госпожо комисар. Искам да, да ви задам два основни въпроса, свързани с положението на беженците. Първият е свързан с а, християните, в частност след а, ужасното отвличане на епископи. Някои от тези християни също за втори път вече се оказват беженци. Са въпроса за представители на арменската общност и други общности, но и по-скоро пристигнали християни от Ирак, както и сирийски християни. те вече са избягали веднъж в Сирия, сега се озовават отново под заплаха. Въпросът ми е каква, е, каква точно, какъв точно е рискът за тях от някои фундаменталистски мисломански организации, дали те са заплашени от а, а, атаки. И вторият ми въпрос е свързан с Хизбола. Според а, моята група Хизбола е терористична организация, но това е тема на друг разговор. Има обаче сериозни подозрения, че Хизбола или отряди на Хизбола пречат на опити на беженци да стигнат до Ливан или е имало беженци, които са били връщани. Имате ли подобна информация? Кои точно са беженците, които са били връщани? Дали става въпрос за християни или не? И какво може да направи международната общност, за да спре това ужасяващо поведение на Хизбола? Благодаря ви, господин председател. В Мали се борим срещу терористите и терористическите организации с фундаментална насоченост. А какво правим в Сирия? Дали оръжията, които предоставяме на представителите на позицията, няма да се озоват в ръцете на режима бяха отвлечени двама православни епископи. Единият е гръцки, другият е сирийски. Въпросът ми е дали ще се направи, вземат някакви меки от на международната общност за тяхното освобождаване. И вторият ми въпрос е свързан с закрилата на християнското население в региона. Искат вече е много по-общ. Говорим за общ риск за безопасността на християните в региона. Има ли някакви специфични мерки за защита на този част от населението? Благодаря, госпожа Копа. Благодаря ви, госпожо комисар, за присъствието днес тук и за усилията, които полагате в рамките на това на тази истинска хуманитарна катастрофа. Въпросът ми е свързан с финансовите средства. Знаем, че Европейския съюз вече е отпуснал сериозни финансови средства, но за момента не виждаме конкретни резултати. А днес, според вас и според Антонио Готиерес, вече е, средствата са изчерпани. Така че, какво предлагате сега? Виждате ли някакви други потенциални донори, страни, които биха били по-склонни да предоставят средства? Другият ми въпрос е дали всички донори са отговорили на призовите ви. Имам и още един въпрос. Смятам, че трябва да бъдат взети мерки в Ливан и в Йордания, за да се избегне отношение, основано на расизма към бежанците. Но съм съгласна с вас, най-важно е да се гарантира прилагането на международното хуманитарно право, защото в момента, наблюдавайки случвато се в Сирия, си даваме сметка, че се връщаме десетилетия назад в този регион. Благодаря ви, господин Рота. Благодаря ви, господин председател. Госпожо комисар, според мен това положение е нетърпимо. Всички тук говорим за една хуманитарна катастрофа. Самата ви, госпожо комисар, споменахте идеята за един хуманитарен коридор. Въпросът е как може да се гарантира безопасността на тези хуманитарни коридори. Говорим за Йордан, Йордания, където има над 340 хиляди души. Очаква се броят им да се утрои до края на годината. Въпросът ми е кога ще увеличава броя на беженците. Имаме нужда от по-сериозни политически решения. Може би има нещо лицемерно в отношението ни, но тук говорим действително за хуманитарна криза. Говорим за жени, деци, деца и мъже, които а, измират, които умират и а, а, не мисля, че отговорът ни е достатъчен. А, средствата, които отпускаме хуманитарната помощ, не е достатъчна и честно казвам съм ужасен от случващото се. А, говорим наистина за хора, говорим за страдащи хора и се опасявам, че подобна нещо може да се случи отново и друга страна. Госпожа Грейс, благодаря ви. Разбира се, радвам се за хуманитарните за хуманитарната помощ и за усилията, които се полагат от Европейската комисия и а, приветствам усилията на госпожа Георгиева. Макар, че и за миг не, си, не се заблуждавам, че ще разрешим сирийската криза с помощ. Решението трябва да бъде политическо. Споменахте влушаването на хуманитарното положение, включително и в съседните на Сирия страни и в частност въпроса за разселеното, за разселените лица. Знаем, че при подобни конфликти жените са особено а, често жертви. Въпросът ми е, има ли конкретни мерки, които са предприяти за закрила на жените? Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Добре дошла, госпожо комисар. Благодаря ви за усилията и за трогателните думи. Усещаме болката ви. Аз също не мога да спя, откакто посетих Ливан и откакто видях как тази малка страна приютява над 1 милион сирийци. Мога да ви уверя, че Европейският парламент ще ви подкрепи във всякакви инициативи за набиране на необходимите средства от страна на Европейския съюз. Ще одобрим и резолюция относно състоянието на беженците идният месец. Няколко коментара. Трябва да променим нашата риторика. Вместо да се съсредоточаваме само върху няколкото опасни джихадисти, които пътуват между Сирия и Европейския съюз, да прехвърлим вниманието върху множеството на бежанците. Мисля, че си даваме сметка, че всъщност си даваме точно сметка за броят на разселените лица и за тяхната, за тяхната болка. Въпросът ми е с какви точно средства се разполага, как се изразходват те и как се работи за избягване, покриване дейността на различните организации, работещи на място. Въпросът ми е как работите с страните от залива за да се гарантира, че те ще осигурят средствата, които са обещали. Какъв е мандата на съвета за сигурност и какво може да направи Европейският парламент, за да ви подкрепи? Какви са реалистичните възможности да се осигури мандат на съвета за сигурност за да гарантираш достъп до хуманитарна помощ? на хуманитарна помощ до Сирия. И последният ми въпрос е свързан с опасността от прехвърляне на конфликта в Ливан. Говорите за необходимостта от подкрепя на полицейските сили и гарантиране безопасността на беженците. Това обаче не е достатъчно. Може би трябва да се обмисли изпращането на международни обявителни сили. Благодаря ви. Very grateful for a very engaged uh, много ви благодаря за активното участие в разискванията. Вашата ангажираност само показва колко тежки са проблемите. Ще взема отношение показаното от госпожа Жули в началото. Тя заяви, че сме свидетели на едновременно разиграващи се страте... трагедии. Хуманитарните организации, както и Структурите за хуманитарна помощ на Европейския съюз са изправени пред една задълбочаваща се дилема. Следва да предоставим повече помощ на гражданите на Сирия, но каква ще е цената за други страни? И нека ви припомня Централно-Африканската република, държава, която се намира в тежка криза вече от години. осъзнаваме тази дилема, опитваме се максимално да се възползваме от ресурсите си, в това число и чрез по-добра координация на мерките предприемани от държавите членки. Госпожа Гомеш постави два изключително важни въпроса. Ако облегчим или вдигнем санкциите ще има ли ефект от това? Ефектът от тази мярка зависи от това колко активно ще работим. Ясно е, че едно такова действие няма да е насочено към подпомагане на опозицията. То ще е насочено към подпомагане на населението на Сирия. Аз помолих моя екип да допринесе със своите експертни познания да помогне на комитета по санкциите. Знаем, че когато се мобилизират някакви средства, е много трудно те да бъдат изразходвани за правилната цел. Знам, че в един момент парламентът ще изиска от нас повече информация. Към момента мога само да ви кажа, че ние внасяме своя принос Даваме на разположение своите експертни познания, така че парите да достигнат до нуждаещите се. От друга страна се нуждаем от повече средства за онези, които се намират наистина в тежко положение. Не се нуждаем от няма вече торове за сълскостопанските производители в страната. Не се отглеждат култури, няма химикали за третиране на водите в Алепо, например. И така нататък. Оръжията. До момента с оговорката, че положението може да се промени, бяха разположени единствено ракети от типа Патриота в Турция. Това бе единственият пример за използване на оръжие като възпиращ фактор. До момента използването в по-голяма степен на оръжия не е довело до вразумяване на двете страни, не е довело и до преговори между тях. Дори напротив, довело е до задълбочаване на проблема с насилието и до увеличаване на броя на бежанците. Ние, които работим в областта на хуманитарната помощ, сме разтревожени. Разтревожени сме, тъй като не се полагат достатъчно усилия за излизане от съдънената улица политическо отношение. Както казахте и вие, единствено намирането на политическо решение може да сложи край на страданието на сирийците. Това няма да е лесно. Дори според мен е изключително трудно, но трябва да отстояваме намирането на политическо решение. Вчера на съвета на министрите на външните работи немалко от участниците заявиха, че трябва да активизираме усилията си на политическия фронт, да сме настоятелни. Господин Мичел, ако правилно ви разбрах, попитахте дали може да се установи хуманитарен коридор или буферна зона в Сирия, така че да се предостави хуманитарна помощ. Районът в близост до границата с Турция – там има известен спад в насилието, но това няма да е решението. Опитът от миналото показва, че подобни буферни зони не са добро решение. Защо? Защото е необходимо някой да гарантира сигурността там. Необходимо е да се разположат военни части. Понякога подобни буферни зони се превръщат в анклави, където не се установява мир, дори се активизират военните действия. Подобни безопасни буферни зони служат за убежище на бойците. Бойците ги използват като свои лагери или тренировъчни бази. Гарантирането на сигурност в подобни зони изисква повече способности в областта на мироопазването, способности с които не разполагаме в момента. Няма да пренебрегна нито едно възможно решение, но трябва ясно да знаем при какви условия ще сработи това решение. Буферните зони могат да сработят само ако осигурим адекватни мироопазващи способности. Не можем да осигурим такива в момента. Хуманитарните коридори. Погледнете географската карта. Сирия е много голяма страна. Къде точно следва да преминават тези хуманитарни коридори? не пренебрегвам и тази альтернатива като възможно решение, но в момента тя не може да бъде реализирана. Госпожа Нец зададе въпроса дали помощ се предоставя на всички сирийци. Не, опитваме се, но не успяваме. 6,5 милиона души имат нужда от помощ. В най-добрия случай сме можели да достигнем до 2 милиона и половина. Що се отнася до цялостната програма и най-вече, що се отнася до съседните на Сирия държави, въпросът не се свежда само до предоставянето на хуманитарна помощ. Господин Брок говори за 3% от БВП. Това са разходите, проистичащи от беженските потоци за съседните на Сирия държави. Трябва да мобилизираме по отношение на съседните държави всички средства, с които разполагаме, но трябва да се мобилизират и парични средства. Говоря от мое име и от името на моя екип. Много активно работим за привличане на вниманието към поети ангажименти, които обаче не са били изпълнени. Където и да правя публично изявление, цитирам актуализираната ни информационна бележка за Сирия. И на последната страница на тази бележка е указано коя държава членка какъв финансов ангажимент е поела. Навсякъде цитирам тази последна страница. Пет държави членки са предоставили над 10 милиона евро. Или по-точно са поели ангажимент за тези 10 милиона евро. Отбелязваме усилията на Кувейт. Той пое ангажимент за 300 милиона долара и го изпълни. Русия не пое никакъв ангажимент, например. Китай пое ангажимент за изключително ниска сума. Трябва да отбележим открито това. Призовавам Организацията на Обединените нации също открито да посочва онези, които не предприемат действия, не поемат достатъчен ангажимент, тъй като кризата наистина придоби изключителни мащаби. Какво е въздействието на средствата, мобилизирани от комисията? Средствата са насочени към предоставяне на закрила на храна, на медицински услуги на сирийците в и извън Сирия. 50% от сумата се инвестира на територията на Сирия. Останалите 50% са насочени към сирийците извън страната. Господин Гутерес ще ви каже, че ние сме най-надежният му партньор. Същото въжи и за Световната продоволствена програма. 50%, които инвестираме на територията на Сирия, половината от тях се предоставят на райони контролирани от правителството, а другата половина на райони контролирани от бунтовниците. Това е много важно за нас. И ако можем да транспортираме помощ през границата с Турция, го правим. Но каквито и усилия да полагаме, те са все по-недостатъчни. И вие правилно отбелязахте, че Единствено намирането на политическо решение ще сложи край на тази криза. Не е справедливо спрямо хуманитарните работници, които излагат на риск живота си и загиват, да заявяваме полагайте по-активни усилия. Ние трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да разрешим тази криза. По въпроса за презаселването. поехме ангажимент за реализирането на програма за предоставяне на временна закрила на 50 000 сирийци. Знам, че понякога, когато на ранен етап сме призовавали за презаселване, това е водило до влушаване на положението. Да вземем за пример Миянмар – Имаше 160 000 бежанци. Съединените щати поеха ангажимент за презаселването им. Поеха ангажимент за презаселването на 60 000, но в крайна сметка от страната избягаха 160 000 души в резултат от този ангажимент. Трябва в по-голяма степен заедно да планираме. Палестинските бежанци 500 000 са на територията на Сирия. 50-60 хиляди от тях напуснаха страната. В момента живеят в Ливан, най-вече е, в Ливан при ужасяващи условия. Опитваме се, колкото, доколкото можем да помогнем на Организацията на ООН за палестинските бежанци по въпроса за християните. Заплашени са не само християните, заплашени са всички религиозни мълцинства. Наистина ужасяващ акт е отвличането на двамата епископи. Сътрудничим си с международните си партньори, за да се постави ударението върху нези, които са изложени на най-голяма заплаха. Това са жените, децата, възрастните хора и разбира се, мълцинствата. Ще ви предоставя с удоволствие повече информация за мерките, които предвиждаме за непредвидени обстоятелства за тези групи. Нямам време сега. Нека се спра върху Австрия. Тя поде една много положителна инициатива за установяването на междурелигиозен диалог в Сирия. И мисля, че всички ние трябва да подходим творчески, за да мобилизираме повече подкрепа за онези, които са изложени на най-голям риск. Няколко думи и за жените. възприехме водеща роля в областта на отчитането на фактора пол при предоставянето на хуманитарна помощ. Очертаваме рисковете пред жените и възможностите за тяхното най-ефективно подпомагане. В момента в Сирия има много голям проблем с изнасилванията. Поставили сме си цел за цел да предоставяме закрила на жените в сътрудничество с ВКБОМ. Проблемът наистина е много голям, като се има предвид експлозивното нарастване на броя на бежанците мандатът на ООН. Мисля, че е вероятно да има мандат на ООН по хуманитарни съображения, тъй като кризата наистина придоби огромни мащаби. Но ако не окажем натиск, няма да можем да се възползваме от тази възможност. Към момента тя трябва да залегне сред приоритетите ни. Колко европейци трябваше да загинат, за да се приеме международното хуманитарно право? И защо ние, европейците, позволяваме в момента това право да бъде потъпквано? Благодаря ви, госпожо комисар. Както виждате и чувате от аплодисментите стана ясно, че е, се радвате на голяма подкрепа сред нас. Мога да ви предложа заедно с е, колегата Жули и е, Ален Ламасур от бюджетната комисия да подготвим една, едно писмо до съвета, в което да пледираме за засилване на подкрепата за Сирия. Ако не възразявате, ще поема инициативата за това писмо. Благодаря ви. Ladies and gentlemen, may we invite you to sit down? Госпожи и господа, моля, заемете местата си. Председателят Шулц е на път към залата.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 Die internationale? Frau Schulz. But we have not done the Госпожи и господа, поздравявам ви много сърдечно и ви призвавам да поздравите заедно с мен лауреатките на наградата Сахаров от 2005 година «Жените в бяло». Ich bin stolz darauf, dass wir in eine Горд съм, че на съвместно заседание е, с Комисията по развитие, с подкомисията по правата на човека и председателя на Европейския парламент Мартин Шуц можем много сърдечно да поздравим рядките на наградата Сахаров от 2005 година. Много дълго трябваше да чакаме момента, в който можем да ви връчим наградата и да оценим във ваше присъствие вашият принос в борбата срещу диктатчата страна за мира и демокрацията в света. Много се радвам, че сте сред нас и заедно с колегите е, Жули и Джип е, ви поздравявам много сърдечно бих предложил да видим един видеофилм за а, наградите Сахаров през 2005 година. По време на церемонията, за съжаление, вие не можехте да присъствате лично. Thank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 no se encuentran hoy, desgraciadamente, con nosotros. Nosotras no recogeremos el premio hoy. Das Wort hat der Präsident des Europäischen Parlaments. Скъпи колеги, уважаеми госпожи и господа, За мен е голяма радост, че можем да поздравим в Европейския парламент нашите уважаеми гостенки от Куба. Дамите в бяло. Уважаеми дами в бяло, от името на всички, които присъстват и на всички, които не присъстват, ви поздравявам най-сърдечно с добре дошли. Днес тук. Това е един много вълнуващ емоционален момент за всички депутати, които присъстват в залата и които в момента не могат да присъстват. Уверявам ви, че всички сме много развълнувани. Инала Ибрахим бе, връч, бе лауреат на наградата Сахаров през тази година. И а, Представители на организацията, е, към която и той е, се числи, е, присъстват днес тук в залата, което е един много знаков момент. По причини, свързани с сили, които са далеч от нас и които не се подават на нашето въздействие. Вие не можехте да присъствате на церемонията по връчването на наградата Сахаров, която ви е, бе дадена е, за е, борба в името на демократичните ценности, за мира в Куба и в света. Тъй като кубинските власти отказаха да ви разрешат да пътувате до Европейския парламент тогава, за да получите наградата, отново бяха нарушени вашите права. Вашите човешки права, защото едно от изконните права на всеки човек е да може да се движи свободно, да може да пътува свободно. Вие сте смели жени. Вие сте сърцати. Обръщам се към всички вас, но и към всички наши приятели в залата. Вие сте свикнали с дългите пътувания. Но този път пътуването от Куба до а, Брюксел продължи повече от 7 години. Наистина Пътуването бе много дълго. И наистина тези 7 години показват, че никоя диктатура в света не продължава вечно. Доказателство за това е вашето присъствие тук, заедно с нас. Зная, че ви е трудно и това, което ще кажа сега, може би е най-трудното. Очредителката и тогавашната ръководителка на вашата група, Полян Толедо, почина през 2011 година. Тя не можеше да пътува заедно с вас до Брюксел. И затова Лаура Полан днес не е тук и не може да поеме наградата. Но аз съм сигурен, че духом тя е с нас. И че нейното име и нейното дело няма да потънат в забрава. Вие, Берта, заедно с Лаура и с други смели жени решавате, след като арестуват и затварят вашите съпрузи, да започнете борба за тяхното освобождаване. Спонтанно много жени, много майки, много съпрузи, много дъщери на затворени активисти се включват в учреденото от вас движение – и настояват за освобождаването на политическите затворници. Тяхната борба продължава и днес и е символ на кубинската съпротива, на протеста и съпротивата срещу управлението в Куба. Много познати и непознати кубинци в страната и извън Куба подкрепят вашата борба. Гуамо който през 2010 година получи наградата Сахаров, също е ваш поддръжник. Но той загина миналата година при пътно-транспортно происшествие. Неговото дело, неговото име няма да бъдат съправени, така както и вашето. Бъдещите поколения кубински активисти ще черпят вдъхновение и кораж от всичко, което сте сторили. Уважаеми гости, уважаеми колеги, Раул Кастро започна а, немалко реформи в економическия живот, в частния сектор. а, предприе действия за отваряне на пазара. Да, всичко това може да се нарече реформа. Но в рамките на подобни реформи е, се забелязват и известни подобрения, е, лек напредък и по отношение на правата на човека. Но въпреки всичко населението продължава да бъде потискано. Економическите реформи продължават, но те не вървят ръка за ръка с политическите реформи. Нека да спомена няколко цифри. През 2012 година Кубинската комисия за правата на човека и Националното помирение съобщава за 6602 случая на а, краткосрочни а, произволни а, арести. Цифрата е доста по-висока от а, 2011 година, а, където а, а, когато също са затворени много хора. А през 2013 година цифрата се увеличава с още 1200. И ако кубанското ръководство, кубинското ръководство смята, че е, трябва да се бори за имиджа на едно е, правителство, е, което е поело по пътя на реформата, иска да подобри международния си имидж, а също и да получи подкрепата на населението, то кубинското ръководство със сигурност няма нужда от подобни цифри, няма нужда от подобни затвори и арести, няма нужда от страха от инакомислещите правителството би трябвало да направи е, заключение за себе си е, и да знае, че народът ще го подкрепя, ако е, се спре с потисничеството, ако се спре с своеволието. Но народът не подкрепя сегашното правителство и партийното и държавното ръководство в Куба, защото това ръководство потиска правата на човека. И свободата на словото, е, свободата на движение, е, свободата на мисълта са изконни ценности, които е, вълнуват хората и те се борят за тях. Европейският парламент чрез парламентарното събрание Европа, Латинска Америка, Евролат поддържа контакти с Кубинския парламент. Също времено ние сме и в активен диалог е, с опозицията в Куба. И за нас е от символично значение да подкрепяме кубинската опозиция. И вие сте всъщност олицетворение на нашата подкрепа. Вие сте и олицетворение на протестите и е, революционното движение в Куба срещу сегашния режим. Вие сте олицетворение на желанието на всички кубински граждани да могат свободно да изразяват своето мнение и да могат свободно да живеят. Аз много се надявам, че някой ден действително всички ще се радват на тези свободи, госпожи и господа. Уважаеми дами в бяло, по пътя към свободата, по пътя към демокрацията във вашата страна. Вие изминахте един много дълъг път. Днес пътят ви доведе до Брюксел. Но искам да ви уверя, от тук нататък ние ще вървим заедно с вас по вашия път. Ние ще ви съпровождаме непрекъснато. И така, позволете ми с голяма радост да ви връча наградата Сахаров за 2005 година.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 Un saludo para el presidente del Parlamento Europeo. Бих искала да поздравя председателят на Европейския парламент, членовете на парламента и всички присъстващи днес, днес тук. Най-напред бих искала да ви помоля за минута мълчание в памет на Лаура Полан Толедо, лауреат на но наградата Сахаров, но както и на Освалдо Пая. И двамата бяха борци за демокрацията и дадоха своя живот за свободата. Моля ви за минута мълчание. Se, señores y señoras, eh, yo... Дами и господа, днес представлявам тук дамите в бяло и най-напред бих искала Лаура, Лаура Полан да има възможност да получи тази награда, въпреки че вече не е сред нас. Това беше една забележителна жена, която посвети живота си на нашата кауза. И от името на дамите в бяло ви представям дъщерята на Лаура Полан, която я представя днес. Buenas tardes a todos los presentes. Добър ден на всички. За нас е огромна чест да присъстваме днес сред вас и да получим тази награда, вдъхновена от личността на Андрей Сахаров, голям борец за мира. Да получим тази награда от името на всички жени, които са част от движението Дами в бяло, нямаше да е възможно без усилията на всички нас. Пътят на всички ни беше много труден и без решителност и смелост нямаше как да го извървим и затова ви благодарим за подкрепата. Ние сме майки, дъщери, съпруги, членове на семействата на кубинци, които са в които са били хвърлени в затвора, тъй като са изразили своето свободно мнение. Но преди всичко ние сме жени, които се борят за правата на човека – ние участваме в една борба за по-добро бъдеще за нашата страна. По-добре от бъдещето, което ни предлагат управниците на нашата страна. Както казваше и майка ми, основателката, мъченичка на нашето движение Лаура Полан. Ние сме единният глас на мирното движение за зачитане на човешките права и справедливостта. И ние ще продължим да работим безотказно за нашата кауза. Нееднократно сме били заплашвани, нашето достоинство е било потъпквано, но ние се противопоставяме на цялата тази омраза. Не искаме да се представяме като жертви, защото най-силната истина, както казваше Махатма Ганди, е силата на истината. Затова и нашата сила е в речта по време на черната пролет, която застигна нашата страна, ние започнахме да се борим за справедливост. Броят на дамите в бяло се увеличават. Нашата борба е мирна борба, без насилие. И затова ние сме уверени, че ще спечелим. Остава ни още много борба преди да постигнем целта си а ние просто искаме Куба да се управлява от същите принципи на демокрация и толерантност, които ръководят правителствата в Европа. Ето защо за нас е толкова важно, че днес сме в Европейския парламент. Ние представляваме гласа на мъжете и жените от всички етноси, от всяка възраст и от всяка религия в Куба. Ние представляваме цялото население на Куба, а мога да ви уверя, че все още има кубинци, които са обект на репресии, защото се противопоставят на режима. Благодарим от цялото си сърце на Европейския съюз за проявената солидарност. Саможертвите на кубинците не бива да остават на празно живеем в особено труден за нашата страна момент и за това имаме нужда от солидарността и подкрепата на Европейския съюз. Разчитаме на вас. Благодарим ви за подкрепата. Куба ще бъде свободна и демократична. Ни посвещаваме на Лаура поян тази награда. Свобода за кубинския народ. всички. Сеньора Солер, сеньора Полан, herzlichen Dank für Ihre Darlegung, die uns... Госпожо Солер, госпожо Полан, благодаря ви много сърдечно. Както виждате, ние всички ви подкрепяме. А позволете ми сега да дам думата на госпожа Жули, председател на Комисията по развитие. Merci, cher collègue Brock, chère madame. Благодаря ви, скъпи колега Брок. Скъпа госпожо Берта де Лос Анджелес Солес Фернандес, госпожо Белкирис Кантило Рамирес и на дъщерята на Лаура Инес Полан Толедо, госпожа Лабрада Полан, както и на съпътващите си госпожа Бланка Рейес Кастаниус и госпожа Елен Аника, които ги съпътстват. За мен в качеството на председател на Комисията по развитие е огромна чест да взема думата след тази трогателна реч. Мисля, че изборът направен от колегите през 2005 година, а именно да връчат наградата Сахаров на дамите в, бял, в бяло е отличен избор, тъй като вие въплащавате по прекрасен начин свободата на мисълта, свободата на духа, мирните ви протести всяка неделя и положителната ви дейност в рамките на кубинското общество обещава по-добро бъдеще, обещава мир и представлява много силна опозиция на режима на потисничество, под който живее кубинския народ вече повече от 50 години. Вие сте надеждата на Куба. Вие я въплощавате. Благодарение на жени като вас и на мъже като вашите обични, като вашите съпрузи и синове, ние вярваме в бъдещето на Куба. Знаем, че режима върви към своя край и знаем, че ви чакат свобода и демокрация. Благодаря ви за всичко, което правите, за всички кубинци чрез вашата мирна съпротива. Благодаря ви за тази награда и ви благодаря за присъствието днес тук. Благодаря ви. Herr Chip, Sie haben das Wort für den Господин Гжип, имате думата от името на подкомисията по правата на човека. Благодаря, господин председател. Днешната церемония е с особено голям емоционален заряд – Свидетели сме на връчването на наградата Сахаров на дамите в бяло след цели 8 години. Една награда, която те толкова много заслужават. Награда, която членовете на Европейския парламент искаха да им бъде присъдена. Немалко испански колеги, колеги от Централна и Източна Европа, Моите сънародници, полските колеги, вярват, че вие заслужавате тази награда. От името на подкомисията по правата на човека за мен е чест да ви благодаря за онова, което сте направили в името на човешкото достоинство. Вашият мирен протест и белият цвят, който използвате като символ на този протест, отслабиха до голяма степен режима. Вие спасихте достоинството на отстояващите правата на човека и демокрацията в Куба. Благодаря ви за това, което направихте в името на кубинския народ. Но дори и когато имаме радостни поводи, като днешния, не бива да забравяме, че все още има лауреати на наградата Сахаров, на които не сме могли да я връчим лично. Един такъв лауреат е Гиермо Фариняс. Един от тримата кубинци лауреати на наградата Сахаров. През 2011 година Расан Саинте от Сирия също не можа да получи наградата лично. Изминаха 10 години, докато най-накрая постигнахме положителен резултат. Изминаха 10 години от така наречената черна пролет в Куба – но пътят все още не е извървян до край. Можем само да се надяваме, че Гиермо Фариняс и лауреатът от Сирия скоро ще могат да дойдат до Брюксел. Да се надяваме, че ще можем лично да им връчим наградата, която толкова много заслужават. Да се надяваме, че ще можем да ги посрещнем също така сърдечно, както посрещнахме и вас днес. Благодаря ви. Председателят. Думата има госпожа Боскорт за две минути. Благодаря, господин председател. Скъпи дами в бяло, скъпи колеги, вие, дамите в бяло, най-сетне сте тук. Бяха ви необходими 8 години, но ето, най-сетне сте тук сред нас. От името на делегацията за връзки с страните от Централна Америка за мен е особена чест да ви приветствам с добре дошли, скъпи дами в бяло, на тази церемония. Много се радвам, че най-сетне успяхте да посетите Европейския парламент, за да ви връчим лично наградата, която ви бе присъдена преди 8 години вашият кораж, проявен в борбата в името на демокрацията и правата на човека в Куба, е образец за немалко хора по света. Година след година, всяка неделя, вие излизахте на улиците на Хавана и призовавахте за освобождаването на политическите затворници. Днес сте тук сред нас в Европейския парламент. Куба може да е остров от географска гледна точка, но тя не е остров, не е изолирана, що се отнася до промените в световен мащаб. Приветстваме усилията на вашето усилие, като, например, в усилията, извинете, на вашето правителство, като, например, въвеждането на безвизов режим. Но трябва да отбележим и други мерки, като например действията в посока към сключване на двустранно споразумение между Куба и Европейския съюз. Да се надяваме, че подобни действия ще бъдат предприяти и през идните години и ще доведат до пълното установяване на демокрацията в страната. Скъпи дами в бяло, можете да разчитате на Европейския парламент и на моята делегация за съдействие за постигането на тази цел. Координаторите по за две минути. Думата има господин Франка от името на НП. Благодаря, господин председател. Председателят на Европейския парламент ни припомни, че през 2003 година в Куба имаше вълна от задържания. Мирни активисти, правозащитници, журналисти бяха жертва на тези актове. Някои бяха осъдени на до 20 години затвор, други на 27. Тогава ние осъдихме случващото се в Куба и номинирахме дамите в бяло за наградата Сахаров. Номинирахме ги, тъй като патронът на тази награда е човек, който е отстоявал мирното съжителство Отстоявал е каузата на безправните. Били сме свидетели на побои, на турмоз, на репресивни мерки спрямо много хора по света, но били сме и свидетели на кораж от страна на тези хора. Сега, 8 години по-късно, Европейският съюз може да отдаде дължимото на хора, които са проявили достатъчен кураж, за да застанат зад каузата на достоинството и справедливостта. Наистина много отругателни бяха думите на дъщерята на Лаура Поян. Ще се върна на Освалдо Пая, за когото говори преди малко нашият председател на парламента – Освалдо Пая не таеше омраза към потисниците си. Той не ги остави да го смажат. В борбата си ние изцяло ви подкрепяме в борбата ви за свобода и достоинство. Благодаря ви, господин председател. Госпожа Комеш от името на социалистите и демократите. Уважаеми дами в бяло, за мен е огромна чест най-накрая да ви приветствам с добре дошли тук. За нас е огромна чест да ви връчим тази награда, тъй като се борихте усилено за свобода, за правата на вашите граждани. Групата на социалистите и демократите бе сред онези, които винаги са се противопоставяли на ембаргото, наложено на Куба. Според нас с това ембарго се злоупотребяваше. То се превърна в оръжие, насочено срещу кубинския народ. Кубинският режим злоупотребяваше с него. За щастие, администрацията на САЩ най-накрая проумя това. Към момента Централното управление в САЩ предприема всички действия, необходими за подпомагането на хора като вас, на хора, които мирно отстояват каузата на мира, на хора с силни убеждения и силна воля. Аз съм един от многото членове на Европейския парламент, които са били свидетели на диктатура. Живели са в условия на диктатура. Ние наистина знаем какво означава свободата. Мога да ви уверя, че социалистите и демократите в Европейския парламент са с вас. Ще продължим да ви подкрепяме в борбата ви срещу диктатурата, в борбата ви за предоставянето на права и свободи на всички кубински граждани. Знаем, че кубинските граждани са готови за демокрацията и свободата. Наистина ви благодаря за вашата борба. Ще бъдем на ваша страна. Очакваме да се установи една свободна Куба. Госпожа Нец от името на либералите. Дамас ли Бланка, Дамас ли Бланко, мистер президент, мистер чермен, мадам чермен, on behalf of the... Господин председател, господин председател на комисията. Госпожи в бяло, ние ви приветстваме в Европейския парламент след толкова много години. След като наградата Сахаров ви бе присъдена, поддържаме протестите ви в името на демокрацията, на свободата, за подкрепа на дисидентите, на а, политическите затворници в Куба. Днес ние честваме и а, смелостта и паметта на Лаура Полан, която учредява движението дами в бяло. Аз съм щастлива, че една голяма част от затворниците по политически убеждения вече са на свобода. Но, за съжаление, от 2005 година до сега, независимо от обявените реформи, не много неща са променени в Куба. И е, за това вашият протест продължава. И всеки ден все повече жени се присъединяват е, към вашето движение в името на мира. Вашият протест е от решаващо значение и днес, точно толкова, колкото и през 2005 година. Куба е една от е, малкото страни в а, а, Латинска Америка, в която а, наблюдаваме различни форми на политическия протест. И независимо от протестите по времето на Фидел Кастро, хората останаха в затвора. А по времето на Раул Кастро, независимо от освобождаването на голяма част от затворниците и независимо от обявените реформи, все още правата на хората се нарушават. В продължение на години вие не можехте да присъствате тук, не можехте да получите наградата си и всичко това се дължеше на един потиснически режим. От е, цялото си сърце ви уверявам, много съм щастлива, че днес сте тук и можем да ви връчим наградата лично. Благодаря. А сега давам думата на господин Тенок от името на европейските консерватори и реформатори. Благодаря много, господин председател на парламента, господин председател на комисията, е, госпожи в бяло. От името на моята политическа група аз ви приветствам тук сред нас след толкова много години. Вие най-сетне сте в състояние да получите наградата, присъдена ви през 2005 година. Куба, за съжаление, остава пример за брутален комунистически режим – Независимо от е, обещаните е, реформи, е, Рео Кастро всъщност извършва частични реформи в економиката, но не и реформи по отношение на основните права на човека. Куба все още е в центъра на критиките на множество правозащитни организации в света. на Куба, за съжаление, в списъка на 179-те е, страни, които е, не се радват на свободата на словото, е, през 2010 година действително 250 политически затворници бяха освободени под натиска на испанското правителство и на католическата църква във вашата страна. Но, независимо от всичко, една голяма част от присъдите не бяха анулирани, не бяха обявени за нищожни и ситуацията в Куба не се е променила чак толкова много в сравнение с 2005 и 2009 година, когато бяха обявени реформите. Аз много се надявам, че във вашата страна ще бъдат постигнати действителни реформи, включително и благодарение на вашето движение на жените в бяло. Много се надявам, че режимът на братята Кастро няма да продължи дълго, защото действително потисническите режими не остават вечно. Господин Белдър, Благодаря, господин председател. Уважаеми дами в бяло, моята политическа група е много щастлива, че може да ви посрещне тук. Вие сте видни представителки на борбата за мир и демокрация. Вие се борите в Куба за мир и демокрация, така както ние го правим тук. Но при вас нещата са много по-сложни. Мога да си представя колко е трудно да водите тази борба. Наградата Сахаров е символ на нашата подкрепа за битката, която водите. Ние бихме желали да ви подкрепим, да подкрепим всички, които се борят за мир в Куба. Политическите затворници все още не са на свобода. Политическите дисиденти все още са потискани. Вие подчертахте вашият личен ангажимент. Прочетох в блога на Самани Санчес за всичко, което сте направили и в вашият професионален, и в личния ви живот. За това, че вие влагате всичко във вашата битка. Настоящата политическа система продължава, за съжаление, с потисничеството, но ние сме заедно с вас в битката и се надяваме скоро на успех. Señoras y señores, señor presidente, eh, hoy estamos. Госпожа Солер, уважаеми господин председател, дами и господа, ние сме тук днес като част от дамите в бяло, не по благоволение на кубинското правителство, но защото нещата започнаха да се променят в Куба. Днес сме тук, защото сме изпълнени с вяра и с надежда, защото след 8 години най-накрая успяхме да стигнем до тук, за да получим наградата Андрей Сахаров. Тази награда показва, че членовете на Европейския парламент ни имат доверие. Дами и господа, господин председател, дамите в бяло няма да ви предадат. Ние няма да се откажем от борбата си. Ще продължим да я водим, защото тя е една искрена борба, която водим по мирен начин. Ние сме жени, ние се грижим за нашите семейства, ние сме жени, които обичат живота, но ние сме и жени, които научихме много за нашата борба и за нашата родина. Благодаря ви за оказаната подкрепа. Уверявам ви, че ще продължим с борбата, докато не постигнем свобода. Ще се борим, докато Куба се превърне в една правова държава, в която се засичат основните права на Куба без братята Кастро. Verehrte Damen in Weiß, ich möchte Ihnen auch noch председателят. Уважаеми дами в бяло, позволете ми още веднъж да ви поздравя с връчването на тази награда и да отдам дължимото на вашата борба. Под ръководството на Лаура Полан от 2003 година, т.е. от черната пролет на сам, доказахте, че наистина притежавате кораж. Вие отстоявате правата на човека и свободата. Отстояваме я чрез думите си, но има разлика между нашата и вашата борба. На нас изричането на тези думи не ни струва нищо, а цената за вас е много висока. И именно това ви откроява във вашата работа. Вие сте пример за нас които понякога прекалено много се водим от интересите си, от економическия аспект. Трябва обаче да отчетем, че правата на човека и демокрацията са от решаващо значение. Свидетели сме на реформите подети от кубинското правителство. Поради тежкото економическо положение в страната, кубинското правителство взе решение за отваряне на економиката. Нашата история в Европа показва, че просперитетът економическо отношение трябва да е съпътстван и от зачитане на правата на човека. Само така ще се стигне до същинско благоденствие за гражданите. Ще продължим за това да ви подкрепяме във вашата борба. Оплаших се от цифрите, които упомена господин Шулц във връзка с задържанията през тази и изминалата година. От тях личи, че не е постигнат действителен напредък по отношение на свободата. Винаги е особено важно да се преодолее еднопартийната система. Това е отрешаващо значение за свободата. Хората трябва да имат избор. Политиците трябва да се конкурират помежду си. Това е в интерес на гражданите. Да се надяваме, че ще бъде постигнат напредък в вашата страна и в цяла Латинска Америка. Напредък в борбата срещу диктатурите, били те леви или десни. Политическата ориентация в случая няма никакво значение. За мен днес бе един хубав ден. През 2005 година вече бях председател на Комисията по външни работи. Към мен бяха отправени многобройни покани да посетя Куба, но аз ги отклонявах всичките, тъй като нямахме възможност да ви връчим лично наградата Сахаров. Днес ви я връчихме лично, така че един ден ще мога да отпътувам за Куба. Благодаря ви, пожелавам ви всичко най-хубаво.